Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. И така, вече отпуснахме академичните 15 минутки за изчакване. Вече е време, мисля, да започнем. И така, Наистина е трудно в понеделник всички да сме на време, но въпреки всичко желая добър ден и ползотворен ден на всички, които са тук, на нашите гости, колеги и на преводачите, казва любезно председателя. И така, на първо място приемане на дневния ред няма никакви забележки и възражения. В такъв случай считаме за ред, дневния ред за прият. След това съобщение на председателя – Знаете, че ни предстои едно съвместно изслушване на двете комисии Агри и Енви. Ще разгледаме темата за глифозата и документите на Монсанто. Това изслушване ще се проведе на 11 октомври, сряда в 9 часа сутринта в зала Ян 2Q2. Още едно съобщение от моя страна. Утре след обяд ще започнем след обедната сесия малко по-рано от обичайно в 14.30. И темата за Меркосур ще се проведе като дискусия в, при затворени врата. А, имаше коментари, че дискусиите и преговорите по ТИТИП не бяха проведени достатъчно прозрачно. А, имаше различни възражения, но сега предвиждаме такава дискусия при затворени врата по темата Меркосур. Не знам дали ще постигнем повече или по-малко, но така или иначе това е фор- формата. По отношение на езиковия режим, Чешки, малтийски, словашки, ирландски не са на разположение, но останалите езици са на разположение. Протокола от заседанието на 30 и 31 август, ако нямате забележки и коментари, в такъв случай можем да приемем този протокол от проведеното заседание. Продължаваме сега с четвърта точка от дневния ред. Вече минаваме по към работата по същество. Става въпрос за овцевътството и козевътството в Европейския съюз. Колегата Гарсия е докладчик. На първо място му благодаря и днес имаме предвидена размяна на мнения по тази тема с Франциско Марсен Боске, който е председател на браншова организация в областта на овцевътството, козевътството и храните, така че ще имаме възможност да чуем малко повече подробности какво е състоянието, актуалното състояние в тези, този изключително важен сектор. Може би не толкова голям, но все пак нека чуем информация за а, инициативата или по-конкретно казано господин Гърсия ще ни информира за тази инициатива Нещата са такива, каквито са в сектора. Има изключително много предизвикателства, има много затруднения а, от финансова гледна точка за стопаните и операторите. И а, тук също има необходимост от непрекъсната финансова помощ, а, за да могат да се постигнат необходимите резултати. Освен това има а, и заинтересовани страни, потребителите, а също така трябва да обърне внимание и на стандартите за продуктите. Освен това, трябва да разгледаме и въпроса за производителността и нещо трябва да се направи. Така или иначе, вече са направени много неща, но е, има и много неща, които трябва да се направят в бъдеще. Именно поради тази причина сме поканили и експерт в залата, когато ще чуем. Но преди това ще помоля колегата Гарсия, докладчика, за да ни въведе в темата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. И така по този доклад по собствена инициатива за настоящата ситуация и бъдещите проспекти в областта на овцевътството и козевътството, тема по която съм докладчик, счетох, че тази дискусия днес ще бъде много ползотворна в рамките на комисията Агри. Първо ще чуем мнението на председателя господин Мартен, председателя на Междупрофесионалната организация, който ще сподели с нас основните притеснения и предизвикателства пред този сектор. Овцевътството, козевътството, животновътството са сектори, които са наистина много нестабилни, непрекъснато има движение и текущество. Това създава реални проблеми. Това е пряко свързано и с кризата по отношение на здравните аспекти. 25 милиона глави добитък са загубени от 80-те години. И това има много важна роля за запазването на зони, които са в неблагоприятна ситуация. Има и много предизвикателства от екологична гледна точка. Това е сектор, който силно зависи и от помощите, които се отпускат по общата селскостопанска политика и има и проблеми свързани с нивото на потребление през последните десетилетия това е пряко свързано с падането на производителността в сравнение с млекопроизводството. Така че това са някои от реалните проблеми, които наблюдаваме и в сектора на млекопроизводство. Трябва да се адаптират нивата на потребление. Месопроизводството спада от 3,5 кг на 2 кг което е на, намаление с 40%. Основният производител на месо е Обединеното кралство. Страната произвежда около 40% от агнешкото месо. Излизането на Великобритания от Европейския съюз ще има сериозно влияние и отражение върху сектора по отношение на идеята за самодостатъчност в Европа става въпрос за 87%, но сектора на а, овче месо зависи от вноса на, от трети страни, като Австралия и Нова Зеландия, което означава, че е трудно да се осъществява а, конкуренция в определени периоди от време, като например Коледа и Великден. И този сектор сериозно ще, пострада и от Брексит. Трябва да видим и концесиите, които се отпускат на трети страни, имайки предвид, че Обединеното кралство е основния пункт на внос на тези продукти от тези страни. Друг продукт, по който трябва да обърнем внимание или друга тема е а, загубите, а, които се нанасят от а, мечки, вълци, рисове по директивата за местообитанията. Това е тема, която не е сериозно отчетена и смятам, че много сериозно трябва да подходим към нея в нашия доклад в парламента. Имайки предвид настоящата ситуация, имайки предвид проблемите през идните години, смятам, че Европейския съюз трябва да засили мерките и подкрепата, която се отпуска по ОСП в сектора през 2015 година, комисар Хоган насърчи създаването на форум за сектора на а, овче месо, което да бъде платформа за дискусия и бъдещите мерки за този сектор. И мисля, че резултатите от този форум, които бяха публикувани през 2016 година, трябва да бъдат отчетени. Те въжат както за овцевътството, така и за козевътството. Тук трябва да се обърне внимание на мерките, като например средства за насърчаване на провеждането на кампании във връзка с голямото потребление на тези видове месо. Нещо, което се случи, така че благодаря на комисар Холган. И трябва да разгледаме и кампаниите в рамките на вътрешния пазар, където се поставя акцент не вър... само върху потреблението и а, новите видове модели на потребление потребление. Друга идея на форума е да има помощ и от екологична гледна точка. Това има много важна роля за сектора защото в сектора се обхващат и много области, които са в неблагоприятно състояние. Това върви паралелно и с другите видове помощи, които се отпускат за развитие на селските райони. Насочена е тази помощ именно към тези райони. Що се отнася до производителите и тяхната роля в хранителната верига, също трябва да се отчете и трябва да обхванем и производителите в този сектор. Предимствата, които а, имат а, други направления в този сектор – а, животновъдите могат да получат подпомагане по програми за развитие на селските райони, а също така и програми за директни плащания – с цел насърчаването на младите хора, които да се включат в сектора. Има и други мерки, които могат да се включат. Те са упоменати в моя доклад, но ще спра до тук. Нека да чуем експерта, нека чуем комисията и колегите и ми се иска да разбера каква е по позицията на колегите по тази тема. Благодаря. Много ви благодаря, казва председателя. Наистина много изчерпателно, уводно изказване по темата. Наистина навлязохме директно в сърцевината на тази тема, а сега ще помоля и нашия гост, експерт, да ни представи тази информация. Нека ви припомня, че в залата имаме и гости. Гос... Имаме гости от Аугсбург, от Бавария също така и те присъстват на нашата дискусия. С, е, приветствам ви с добре дошли на нашето заседание. Надявам се темата да ви бъде интересна и ви благодаря за вниманието, което отделяте. Заповядайте, имате думата. Eh, Много ви благодаря. Благодаря за поканата, която ми е, отправихте, за да мога наистина да изложа и да обясня, може би по-добре, онова, което току-що чухте от е, колегата докладчик. Тази междупрофесионална организация в е, Испания обхваща различни е, селскостопански, животновътски и търговски организации – аз лично съм производител от повече от 40 години. Създал съм кооператив преди около 37 години. Около 1700 души е, работим в е, е, една много суха област в Испания – през октомври 2015-2016 година присъствах на Европейски форум за овцевътство и козевътство, специално за месопроизводството и комисарът е, Хоган беше организирал е, тази конференция. Ставаше въпрос за размисли на европейско равнище по развитието на този сектор с спада от 25% който се отбелязва за тези последни 30 години, т.е. темпото е 2% на е, година. Испания е силно засегната от този спад. Тъй като е, при нас, както виждате и на слайда, има 86,5 милиона а, овце, но това е, е спад с 25 милиона за 30 години. В някои от регионите успяваме да е, реализираме е, именно такъв спад По-конкретно има внос от 212 000 тона, 85% от е, това месо идва от Новия, Нова Зеландия. Това е свързано и с е, митата. Е, през последните години има и засилване на износа на прясно месо, като тук става въпрос за пряка конкуренция Така че можем да говорим за явления като а, преминаване към сезонна работа в този сектор. Очевидно е, че не е възможно да запазим квотите от Нова Зеландия и квотите от Обединеното кралство. Ще трябва да има някаква компенсация, за да не се увеличава производството с преминаването към прясното месо конкуренцията вече е много по-пряка и се отразява по-пряко върху цените. Северна Африка е пазар, който се засилва и на който се оценява все по-високо сигурността на храните с европейски происход. А сега нека да премина към основните економически проблеми. Основен сред тях е липсата на рентабилност заради ниската производителност. Цените в този сектор са по-низки от себестойността. И в момента, в който помощите по ОСП преминаха към помощи за площ. Производителите или спират животновътството или преминават към друго производство. И по този начин тези помощи, които се превърнаха в помощи за площ, се оказаха много сериозен проблем за този сектор. Освен това, в някои държави се получиха помощи за производство, но всичко това беше пакетно и всяко правителство решава на къде може да пренасочи тези помощи. Съответно, в овцевътството и в козевътството имаше сериозни различия – Например, във Франция имаше помощ за млади животновъди, свързана с качествена продукция, включително и екологосъобразна продукция, с съответни договори с производителите или още във връзка с по-слабо развитите региони. Това, което искам да кажа е, че цяла поредица от проблеми възникват. Цели зони са изключени от преките плащания – зони с пасища, например, заради много дървета или много каменна почва. В някои от планинските зони в Испания или средоземноморските зони наистина не се получиха тези помощи. Това са зони, които не са рентабилни за а, други сектори, освен овцевътство и козевътство. Именно там се развиват те. И за това и тези производители всъщност а, се сблъскаха с най-сериозните проблеми. Не знам дали трябва да се очаква реформата от 2020 година и дали тази реформа ще е достатъчна. Когато става въпроса за разнопосочни послания, във връзка с пасищата, трябва да кажа, че има много бедни региони, които могат една година да се занимават с зърно производство, а друга година с друга култура и затова е много трудно да се спазят критериите. И много региони предпочитат да не заемат площите на животновъдите, за да не обедняват още повече. Освен това, административното бреме е много е, тежко, защото критериите много трудно могат да се спазят и при неспазване има тежки санкции. Всичко това, разбира се, е необходимо като мерки, но упражнява сериозен натиск върху ежедневието на работниците. Много трудно се понася подобен административен контрол. Това е идентифициран вече проблем И трябва също така да се говори и за проблема с идентификацията на самите животни. Това може да стане с система за проследимост, която да гарантира на потребителите, че месото отговаря на съответните стандарти. Друг проблем за животновъдите е ще видите тук с тази снимка, която е много а, тежка снимка. Тук става въпрос за а, вълците, които разрушават стадата. Това е проблем за цяла Европа. И комисарът Хоган а, свика вече заседание на тази тема. Много болезнен е този проблем. защото щетите са големи и това означава, че трябва да се контролира засилването на, на, на, на присъствието на вълците, защото това е една постоянна заплаха за стадата. Във връзка с потребелението месото е с високо качество, из целия Европейски съюз, най-общо казано, с санитарни гаранции, които са по-високи от насякъде другаде по света. Имаме потенциал за ръст в това отношение. В мюсюлманския свят има сериозен потенциал за ръст – но можем да говорим и за азиатските пазари, където все повече се ценят нашите продукти. Просто трябва да отпаднат всякакви търговски пречки във връзка с санитарните аспекти на тази търговия и малко по-различен административен подход. Има тясна връзка с екологията в селско-стопанския свят. Не бива да забравяме, че производството на месо от овцевътството и козевътството трябва да се разглежда в световен е, мащаб, това производство има най-висок процент на на екосообразност. И това неколкократно е било подчертавано, включително от комисаря Хоган, за тази връзка с еколосъобразността. Мисля, че наистина е време да осигурим по-силна степен на защита на тези сектори, които страдаха, пострадаха много сериозно във връзка с мерките за пасищата. Става въпрос за договорни мерки. Става въпрос за финансови мерки също така. В един финансов доклад на Европейския съюз се констатира, че ако цената някъде в Европа се покачи, може да има и покачване на цените в целия свят. В Испания съществуват много региони, които е, се обезлюдяват. Ня... В някои села остава с по едно-две семейства – но лятото тези села се е, напъват отново, връщат се цели семейства и в села от 200 души лятото всъщност се оказват празни през зимата с по един или двама животновъди. Същевременно тези производители са 60 годишни или по-възрастни и съответно този проблем с привличането на младите в тези села е изключително важен. Трябва сериозна информационна кампания, трябва също така новаторство и прехвърляне на знанията в този сектор. По време на един конгрес преди известно време се каза, че този сектор има бъдеще, но ако се свържи с новите технологии. Именно младите оценяват новите технологии, така че това би могло да позволи развитието на тези технологии в професионалните сдружения, да, да се възбуди този интерес към технологическия прогрес и разбира се да се мисли и за хуманното отношение към животните и към новите видове предприятия. Във връзка с потреблението, трябва да се развият информационни кампании. В Испания, в Интеровик, започнахме такава кампания през 2015 година. Тя ще приключи през февруари 2018 година. Имаше спад от над 40% на потреблението вследствие на кризата от 2008 година. През 2015 вече се получи спиране на спада и сега присъстваме на леко нарастване на потреблението. Това означава, че информационната кампания все пак постигна някакъв успех, особено за агнешкото е, месо. Разбра се, че действително е, това месопроизводство е екологосъобразно и устойчиво. Разбрахме обаче, че една информационна кампания е силна, когато се отрази в търговски, търговското поведение. Например, в Интерио в ВИК разбрахме, че 45% от потребителите под 40 годишна възраст потребяват, биха потребявали повече агнешко, ако цените са достатъчно достъпни. или ако се представя месото по различен начин. Ето, както виждате тук, в нашата организация се опитахме да подходим малко по-различно и да представим нов подход пред потребителя и нов достъп до това месо. Наши експерти създават кампании за 9 години напред, така че в момента вече мислим за 2018-2021 като основата на кампанията наистина в происхода на месото и на устойчивостта на това производство. Това е вследствие на всички проучвания, които бяха направени в Испания. Следва също да се подобри и усещането за цената, за достъпността. Трябва да се работи заедно с кооперативите за по-стабилни цени – Групата на животновъдите в нашата ферма в Арагона съществува от 25 години и в това сдружение се включват включително и търговците. Това, което ви казах преди малко, е, че трябва да отпаднат всякакви санитарни пречки и научно-развойната дейност в случая е изключително важна, за да може да се осигури продоволствената верига. Не трябва да се забравя и сектора на разфасовките, но самите животновъди имат много работа, за да могат да подобрят производителността. Създадохме също така отделни индивидуални планове за развитие на някои от животновъдите в нашето сдружение. Опитваме се да осигуряваме 9 евро печалба на продукт. Животновъдите, които участваха в този план, всъщност реализираха 28 евро печалба на глава от добитък. Това е изключително важно за подобряването на качеството, като се целим в по-добре приспособени помощи, без да забравяме санитарния аспект. В същото време се появяват нови болести по стадата, които идват от други региони по света – и те засягат пряко овцевътството и козевътството. Това е и пречка и за търговския обмен. И за това искаме и да наблягаме на научно-развойната дейност, на научните изследвания и в областта на заболяванията. Накрая ще кажа, че между администрация, сектора на животновъдите и търговците, чрез тези междупрофесионални организации можем да обединим усилията си, за да напредваме ale tak zaczęliśmy z Сърдечно ви благодаря за това изложение и за представената информация. Тъй като напредна наистина времето, ще ви помоля останалите колеги да се придържате към времето. Андри... Колегата Андрио за две минути. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на госпожа Еранс Гарсия за подхода към този доклад, както и на господин Боске за изчерпателното изказване. Вие го казахте, господин председател, в встъплението си. Този отресъл може би не е най-важния в хранително-вкусовата промишленост, но трябва да сме много бдителни, защото заема наистина една много сложна част от е, регионите в Европа, планински региони. Така че, когато искаме да говорим за живо селско стопанство, не може да не засегнем и всички тези проблеми, за които току-що чухме в този сектор. Този сектор наистина е затруднен. Искам първо да се върна на проблема с цените и прозрачността на печалбите. Това е тема, която наистина трябва да залегне в нашия доклад по собствена инициатива. Това може да насочи работата на Европейската комисия за бъдещата реформа. Мисля, че и вие го казахте, свързването на помощта с съответните критерии е изключително важно в този сектор. Говорихте за насърчаване и за всички усилия на междупрофесионалните организации. Мисля, че е наша отговорност да отчетем всичко това, ако искаме наистина да съпъсваме това животновътство. В случая аспектите са а, различни. Не, дали говорим за млекопроизводство или за месопроизводство, нещата наистина са различни. Така че трябва да се запитаме наистина каква да бъде стратегията, когато става въпрос за такъв спад в а, месопроизводството. А що се отнася до а, разрушаването на стадата от други животни, а, това е изключително тежък проблем. Съществува и във Франция, предполагам, че и други ще се изкажат, но не само във Франция и в Испания, а и в много други държави. Това е много сериозен проблем и това трябва да се включи, не знам какво мисли госпожа докладчика, но трябва да се включи в доклада, защото положението е много тежко в много региони. Много животновъди спират производството си, най-вече заради този проблем, свързан с вълците. Трябва наистина да отчетем този проблем, ако искаме да подпомогне малко този сектор. Този сектор е признат като чувствителен сектор. Трябва да отчетем и проблемите с Брексита и внос от Нова Зеландия. Благодаря. На 10 секунд пред кой... Благодаря ви. преди да, 10 секунди преди да изтече времето ви ще вдигам чукчето, за да ви дам сигнал, че трябва да приключвате. Така че, моля ви, наистина следете времето. Следващия оратор, две минути. рази Кампа, аз искам да кажа нещо по-различно. Чувала съм много неща за повече подкрепа, за повече растеж. Аз не съм за това. Искам да кажа какво е влиянието върху хората и животните. Преди няколко години наблюдавахме най- голямото огнище на заболяване в Нова Зеландия, което погуби много животни, и също причини смъртта на десетки хора, други бяха заразени. Това е едно заболяване, което съсипа живота на много хора, защото се считаше, че по-важно е производството, отколкото общественото здраве. Научните изследвания в Нова Зеландия показаха, и тук аз говоря за голямо съсредоточаване на кози, кози в едно стопанство, което води до някои заболявания. Затова вече е забранено разширяването на стопанствата за отглеждане на кози. По-скоро се пристъпва към рационализирането на тези стопанства, за да станат те по-щадящи здравето. В Нова Зеландия новородените кози се отделят от майките се, отглеждат се при много лоши условия и също се убиват при много лоши условия. Господин Бове. Мисля, че е много важно точно в този момент да се появи този доклад, защото в няколко държави производството на месо от тези сектори е централизирано. Италия, Гърция, например. И това е част от основните дейности. И мисля, че е много важно в случая да се говори и за местния сектор, но и за млекопроизводството. Защото в много тези региони двете производства са, вървят заедно. И е важно да се подходи общо към двете. Ще имаме време, надявам се, да говорим за всичко това и оттам нататък да определим, определим много ясно логиката на производството и защитата на наименованията вътре в тези производства. По аспектите е, за атаките, например, от вълци, мисля, че в тази връзка има една тема, по която трябва да се говори не е общо, а съвсем точно. А именно какъв вид вълци атакуват. Наблягам на това. Все е, по-силно присъстват хибридни видове е, животни, които атакуват. Това е свързано и с е, договора от Пел и и възможността да се е, борим срещу е, тези атакуващи животни. Над 40% хибридни видове има и то в различни държави в Европейския съюз, така че това а, е, трябва да се уточни много прецизно, особено когато се правят предложения до комисията. Много ви благодаря. Господин Екна. Благодаря. Аз се занимавах 37 години с овцевътство, не чак толкова дълго, колкото нашият председател, но едно нещо се е променило тогава, а именно увеличаването на мусулманското население в Великобритания до като това не стана, имаше слабо търсене и фермерите отглеждаха животните си, докато умрат. Сега обаче се търси много овче месо, понякога е много по-предпочитано, отколкото агнешкото. Има увеличение на потреблението. Вие споменахте, че има разделене от производството на помощите. Мисля, че това е най-доброто, което се е случило през годините. Действа много добре. Има доста неща, които са положителни за излизането от Великобритания. Дали това ще създаде някакъв проблем? Не, не смятам, че ще е така. 27-те ще постъпят глупаво, ако увеличат тарифите. Не трябва да се налагат високи тарифи, както ние не искаме да въвеждаме такива към някои производства на страни от Испания, Франция, които внасяме. Също по 310 километровата граница може да има предвижване на овце и кози. Понякога по тези високи планини е възможно да се предвижват единствено този вид животни. Благодаря ви. Благодаря. А сега Продължаваме нататък а, с минута и половина най-много за оратор. Oui, merci, monsieur le président. Alors, pour illustrer... Благодаря, господин председателю. Искам за иллюстрация да ви дам един пример на, с един животновът в един регион във Франция, с когото се срещнахме. Той е решил да спре дейността си и търси някой да продължи. Той се оплаква от банките, защото няколко пъти вече му спират разрешенията за овердрафт. Това е абсолютен скандал и е неприемливо. Знаете за какъв период се отглеждат агнетата, например, 12-13 месеца, а пък банковите гаранции покриват само няколко месеца. Освен това, имаше и скандали с някои от кланниците, което също не помага. Счита се, че именно животновътството дестабилизира климата, а това не е вярно, защото в крайна сметка точно там може да се е, поглъща е, е, въглероден двуокис но всичко това не помага. Миналата седмица ние изказахме критика върху докладите за Нова Зеландия и много ни се иска съответно и нашите колеги от другите е, комисии, специално за е, търговските споразумения, да бъдат също толкова критични. Благодаря. Госпожа Агилер, заповядайте. Бенидо. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл на а, господин Марсен. Аз го познавам от години. Познавам неговата работа в Испания, в този отрасъл. Искам да поздравя и докладчика госпожа Еренс за този важен доклад. Искам да подчертая важността за този сектор на помощите по ОСБ. В регламента Омнибус, по който работим, се създават възможности за решаване на някои от проблемите, свързани с изискванията за грининг и други. Отглеждането на кози и овце е нещо полезно за околната среда. Брекзит също ще има сериозно отражение, тъй като Обединеното кралство а, е а, дори преди Испания по производство на овче и козе месо. Така че излизането на Великобритания ще има сериозен ефект върху сектора. Един сериозен проблем е свързан с навлизането на млади животновъди в този сектор. Поздравявам ви за вашата работа и ще продължа да се сътруднича с госпожа Еранс, за да постигнем успеха. Господин Денано. Първо искам да благодаря за чутия анализ, който е много добър за овцевъдството и козевъдството в Европа, както и за изложението, което допълни тези аспекти. Трябва да се е, защити това производство в уязвимите райони. А във връзка с е, Брекзит, да, със сигурност ще има отражение върху европейското производство, както и е, във връзка с вноса от Австралия и от други региони. Трябва да призовем към по приспособени кампании във връзка с европейската политика и трябва много да внимаваме с териториалните аспекти. Например, в Пиринеите се опитахме да премахнем помощите за преселването на животните, а аз мисля, че така или иначе трябва да мислим за опазването на планината като цяло и за това трябва да внимаваме много именно с тези териториални мерки. И това е в пряка връзка с животновътството. Така че уязвимите региони наистина заслужават да запазят своето овсевътство и козевътство. Благодаря ви. Благодаря ви. Имам три много конкретни предложения към докладчика. Първо, от съществено значение да се запазят помощите за животновъдите и козевъдите, включително и след 2020 година. Второ, много е важно да има увеличение от 50% на 70% помощи за овцевъдите и до 80% за козевъдите. Изключително е важно да не се променя нормативната уредба за изплащането, така че наистина тези производители да могат да се радват на тези помощи и за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко думи относно тази тема за овцевътството и козевътството. Това е сектор, който е оставен малко на страна в европейската политика, но става дума за един сектор, който трудно се управлява, когато го сравняваме с отглеждането на млечни крави, например. Тъй като тук става въпрос за териториите, където се отглеждат е, козе и овци. овце. Големият проблем е падането на цените. Този спад е огромен. Преди няколко години можеше да се купи на цена 2,50, сега струва 1 евро и 50 евро, евроцента. Производството не е толкова сложно, но трябва да може да се пласира продукцията на справедлива цена. Необходимо е да има и изследвания в този сектор, иначе той няма да може да се развива. Госпожа Мюлер, благодаря много за всички тези изказвания. Те са много важни. Фокусът, разбира се, пада върху Испания, но мисля, че е много важно и в Германия да отбележим, че има много площи, които се обработват и които много често се използват за овцевътство и козевътство и те се заделят за тези сектори в рамките на биоразнообразието. И тук важно е не само разделянето на помощите, бъде не само в негативно направление, но и по втория стълб, т.е. да има целенасочени мерки за насърчаване на козевътството и овцевътството. За мен това е изключително важен сектор и това е пряко свързано и с а, а, различни мерки, например борба с хищниците. Не е а, обаче достатъчно да убиваме тези вълци и хищници, а трябва да приемем необходимите мерки по отношение на хуманното отношение към животните в противен случай мерките са неприемливи. Имаме конкретен проблем, а именно трябва наистина да излезем с един глас на сълскостопанския сектор, но да работим заедно и с колегите, които отговарят за екологосъобразността, за да изпратим добри и положителни сигнали, за да можем да осигурим защита на животновъдите. Благодаря. Dziękuję pan poseł Flanagan. Много ви благодаря. Uh, благодаря ви, Франциско. Независимо дали дава стума за Испания или Ирландия, проблемите са сходни. Често се водят дебати и има една обща нишка, която в случая е, че отглеждането на тези животни става в райони, където хората се борят за економическото се оцеляване. Ето защо е необходимо да направим нещо по въпроса и то бързо. И в много по-голяма степен, отколкото в други сфери. Говорим също и, за подмладяване на сектора. Ако няма печалба обаче в реализирането на продукция, за да могат хората да се изкарват прехраната, ако няма нужните схеми за оказване на помощ, тогава няма да има подмладяване на сектора, защото младите хора искат да имат пари в джоба си. Ние трябва да помогнем на хората да изпълняват екологичните изисквания. Говорим тук за едно екологосъобразно отглеждане на този тип животни така че хората трябва да получават адекватно възнаграждение. В е, е, Ирландия е, езикът дори зависи от оцеляването на тези зони, но за да оцелеят са необходими хора, независимо колко животни има в тези райони. Те няма да проговорят. Нуждаем се от хора за това. Господин Благодаря, господин председател. Господин Дантен. Стана ясно, че с Брекзита трябва наистина да се разглежда много сериозно възстановяването на границата между Обединеното кралство и Европейския съюз. Още тази вечер ще говоря с господин Бърния за това, но във връзка с овцевътството стана ясно също, че тази граница е, е доста особено пропусквателна. Благодаря за повдигането на този аспект. Искам да благодаря на докладчика за този е, доклад, защото наистина добре се поставят проблемите на тези е, два сектора. Говоря за два сектора, защото не можем съвсем просто по този начин да обединим е, е производството на овче месо и производството на козе е, месо. Те не се развиват съвсем успоредно, защото потреблението е различно. Е, мисля, че нашия гост го показа. Проблемите на овцевътството са различни, повтарящи се, особено в някои аспекти, свързани с липсата на организация на животновъдите, но тук става въпрос най-вече за проблемите на уязвимите региони, където а, няма да остане дейност, ако няма вече такова е, овцевътство. А по, във връзка с е, хищниците, нека да кажа, че там, където има много вълци, за съжаление, вълците наистина убиват добитъка. Ще има получвателно посещение в Алпите във връзка с е, този проблем и би било добре наистина наши представители да присъстват в на това проучвателно посещение. Благодаря, господин председател. Колегата се изказа като човек, който е, живее на ирландската граница. Тресавищата, блатата, този пейзаж ми е прекалено познат, но наистина е прав че ще бъде реално невъзможно да се запази граничен контрол, е, така че да не пресичат животните от едната територия на другата. Така че наистина цялата територия на Ирландия трябва да остане в Европейския съюз, както гласуваха и хората на север. По отношение на овцевъдите, трябва да отбележа, че около 24% от Ирландия овцевъдството и овцевъдните ферми не наистина са жизнеспособни. И а, тук знам какви са доводите на свободния пазар. Останалите трябва да въведат някакви мерки да се укрепят или да бъдат ликвидирани. Но тези, които са най-малко жизнеспособни, са най-важните, защото те осигуряват важна услуга за обществото. Както от гледна точка на околна среда, положителното въздействие, защото услугите са свързани с обработването на земята, но и от социално-економическа гледна точка, защото защото колкото по-добре функционира, толкова по-периферните зони в континента ще се развиват, както на континента, така и в отделните страни. И имам един въпрос към господин Боске как ще постъпим по отношение на тези услуги, за които се плаща? Как ще гарантираме, че в рамките на ОСП има механизъм, за да се окаже необходимата подкрепа за тези а, а, стопанства? А, благодаря. Господин Хаузинг. Да, благодаря. Има много различни ситуации в Европа, в Германия. Това е един малък сектор, но с много голямо значение за опазване на околната среда по отношение на тези стопанства. Те са в зони защитени по натура, например, или а, просто зони, които имат голямо значение. И тук споделя мнението на нашия експерт, а именно, че разделянето на помощите от мерките е грешка и а, наистина трябва да се върнем на стария принцип. Германия следва този път а, и а, допуснахме тези грешки. Трябва да помислим а, как а, наистина да поправим тези пропуски и грешки. Има още един допълнителен въпрос за ролята на вълците и хищниците. Може би нашия експерт експерт може да отговори на този въпрос. От една страна тези, които се застъпват за екологичните мерки, искат наистина да се предпазят и хищниците. Ако трябва да предприемем конкретни мерки, какви трябва да бъдат те, така че де да бъдат за всички? Господин Неков. Благодаря, господин председател. Колкото и да не звучи привлекателно, за Европейската комисия секторът наистина има нужда от подкрепа и от гаранции. И тук искам да очертая няколко проблема, които не бяха казани. Един е от гледна точка на климатичните промени. Има по-малко места за паша, което моментално означава, че растат разходите за производство. Една много актуална тема от гледна точка на нелоялните търговски практики и забавянето на плащанията, което влияе върху възможността за реинвестиция в поддържащи сектори а, самото стопанство. А, много голям проблем също трябва да обърнем внимание и на, зачесте, на зачестилите заболявания като шап, бруцелоза, син език, нодорален дерматит. А, и тази статистика, да кажем, че е обезкуражаваща. И също време да споделя една възможност, възможност да използваме повече планински продукт, тъй като овцевъдството и козевъдството в по-големите случай се отглежда в планинските региони. По този начин ние може да дадем по-голяма видимост точно на тези овци и коза производители. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. С това изчерпахме изказванията и ще помоля колегата от комисията, господин Хен Хапс, да ни представи позицията на комисията. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да поздравя докладчика, госпожа Естер Еранс Гарсия, за тази инициатива. Благодаря, разбира се, и на господин Франциско Боске за подробностите, които ни предостави от негова гледна точка. Ние работим в близко сътрудничество в рамките на комисията във форума за овцевътство и козевътство през последните две години и половина. И четирите сесии, които проведохме, бяха много ползотворни, защото могат да се картографират основните точки, по които виждаме а, насочено конкретно внимание спрямо сектора. По-конкретно бих искал да спомена въпроса за пазарните въпроси, нещо, което е очертано, развитието на селските райони, въпросите свързани с опазване на околната среда, които са пряко свързани. Освен това, кръстосаната съвместимост, търговията и разбира се направленията в потреблението. Всички тези въпроси са много важни фактори, които трябва да разгледаме. Обеден съм, че ние в службите на комисията комисията ще положим усилия да подпомогнем този процес. Ако ми позволите да добавя нещо, което не беше упоменато тук, а именно пазарните функции. Този пазар функционира именно защото в нашата среда имаме една съпоставителна таблица, в която имаме преглед на пазара по отношение на различните развития в сектора. Също така бих искал да спомена и определението и ролята на кампаниите, които се разглеждат в момента за следващата година. И, и сме а, оптимистично настроени, че ще има сума, която ще подпомогне сектора за бъдещо развитие. Освен това имаме и пакет а, с а, споделени цели и ние в службите на комисията сме повече от готови да допринесем градивно към този процес и да а, допълнително да работим за интересите на този сектор. Благодаря. Много ви благодаря, казва председателя. Сега се обръщам отново към нашия експерт. Имате ли някакви допълнителни коментари? Eh, gracias por las opiniones que han expresado благодаря, благодаря за изразените мнения. Струва ми се, че большинството от вас са, са съгласни, че е необходимо да се създаде нова форма за подкрепа, като се има предвид ползата от развитие на козевътството и овцевътството в Европейския съюз. Подкрепа, която трябва да бъде в допълнение към новите мерки на ОСП. Проблемите са множество различни решения се предлагат, научно-изследователска развойна дейност, например. Ние трябва да работим в тази посока. Не можем да допуснем ситуация, при която фермерите да се отказват от е, толкова важната си дейност, защото отказът е, от е, интензивното животновътство е най-лошата услуга, която може да се направи за биомногообразието, защото само ще се стигне до нарастване на популациите на вълци и други хищници. Производителите се организират в кооперации, в други форми. Това е важно. Важно е също, също и навлизането на повече млади хора, чрез навлизането и на нови технологии. Защото сега средната възраст на производителите в този сектор е 60 години. Предпочитаме коефициентът за екологичните мерки да бъде съобразен. Не може да се чака повече, не може да се губи повече време. Популяризирането е изключително важно, тъй като това опира до устойчивостта на сектора и е нещо, което се цени от потребителите в цяла Европа, в Испания. Ако знаем добре, Устойчивостта е свързана с новаторските форми на производство. И ако не променим нещата, ще е трудно да накараме младите хора да консумират повече овче и козе месо има общо разбиране, че става дума за стратегическия сектор за околната среда и за Европа като цяло. Благодаря ви. Сега ще помоля докладчика. Благодаря отново на всички. Аз съм силно мотивирана Получих уверение, че почти всички политически групи, които са представени в тази парламентарна комисия, са загрижени за съдбата на овцевътството и козевътството. Почти във всички държави членки се отглеждат кози и овце. Те имат сходни проблеми, изправени са пред сходни реалности – Секторите на овцевътството и козевътството са изключително важни за поддържане на ландшафта, за заетостта на хората в селските райони, както и за отглеждане на тези животни по начин, който щади околната среда. Европейската комисия е запозната с всички свързани с този сектор проблеми. Радвам се, че зелените също признават, е, че има проблем с хищниците. В моята страна е, изпитваме доста проблеми в тази сфера. В Кастия и Лион, например, в е, Авила, в частност, ситуацията е действително драматична. Ужасно е да се наблюдава случващото се там. Това не е добре за хората, които живеят в тези райони. Ние сме инвестирали много средства в опазването на околната среда, но какъв е смисъл от това, ако хората не могат да продължат да работят и живеят в тези райони? Беше много интересно изказването на нашия експерт. Аз ще продължа да работя по доклада. Очаквам вашето съдействие. През януари ние ще гласуваме в пленарна зала в Страсбург и се надявам, че ще приемем един доклад, с който можем да се гордеем и който ще подчертая важността на този сектор и че комисията ще отчете неговата важност при реформата на ОСП и ще се обърне внимание на интересите на този сектор, за да може той да продължи да играе важната роля, която играе сега, именно да задържи хората в селските райони. Много ви благодаря. Надявам се, че всичко ще протече много плавно, но знаем какви са проблемите пред производителите и животновъдите, поне в моята страна е това положението. А, освен това има и продукти от този сектор, които се а, внасят от страни извън Европейския съюз. Тук споменахме Австралия, търговията с Нова Зеландия, така че наистина това са много актуални въпроси, които трябва да се обсъдят. А, освен това има и много специфики, които трябва да бъдат обсъдени по отношение на месо и млекопроизводството. На следващо място стоят въпросите свързани с опазване на околната среда, например, ролята на този сектор в рамките на планинските райони а, също така с ролята на самите производители, които могат да се организират в кооперативи, за, така че да могат да бъдат жизнеспособни като стопанства. И това трябва да се разгледа паралелно и с въпросите по отношение на бюджета и подкрепата, която се отпуска. Това беше кратък коментар от моя страна. Благодаря на експерта, благодаря на докладчика. Наистина темата е изключително важна. Много се радвам, че днес имахме възможност да поговорим по нея. И разбира се, това е тема, която ще обсъждаме и в бъдеще по отношение на кохезионната политика, а и други политически направления в рамките на Европейския съюз. Между 22 и 28 ноември ще се разглежда проект от доклада, изменения до 27 ноември и януари 2018 година ще пристъпим към приемането на проекто доклада. Продължаваме нататък годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Тук имаме едно становище на колегата Тибор Сани. Той е тук в залата. отговорната комисия е комисията ЕКОН. По препоръка на ко- координаторите а, ще разгледаме това становище в областта на конкуренцията. Това е годишен доклад относно конкуренцията. Миналата година имахме такава процедура. Това е наистина много важен доклад в тази област и на тази база можем да продължим следващите дискусии. Този път Групата на социалистите и демократите е, отговаря за доклада. Господин Сани е докладчик и сега ще му дам думата за оводни думи. Заповядайте и ви благодаря. Uh, е, е, господин председател, съгласен съм, че докладът е много важен. Всъщност, мисля, че всички сме на мнение, че това е въпрос, който сме обсъждали отдавна, тъй като всяка година се публикува годишния доклад в областта на конкуренцията, а ние говорим за положението през настоящата година. Бих искала да напомня на всички, че миналата година господин Данта беше този, който изготви много добър доклад в допълнение към доклада, изготвен от комисията ЕКОН. Сегашното разискване също е предопределено от развитието по Омнибус, господин Декастро, някои други участваха в разработката. Господин председател, отчитам, че един една силна, ефикасна политика в областта на конкуренцията на Европейския съюз винаги е била в основата на европейския проект и специалното място на селското стопанство остава без съмнение. Политиката в областта на конкуренцията е важен елемент на вътрешния пазар в Съюза, помага ни да не допуснем свръхконцентрация на финансова и економическа мощ, предлага по-голямо многообразие на стоки и услуги за потребителите. Съскостопанския сектор не е достатъчно обхватен в работния документ на комисията. Въпреки това считаме, че секторният подход е изключително важен, когато става дума за ОСП. Тази политика гарантира добър стандарт на селските общности, на селското стопанство, също обръща внимание на екологичните аспекти. За това трябва да се осигурят изключения за този сектор, които да са ограничени в времето, що се отнася до политиката на конкуренция. Трябва да видим дали тези изключения трябва да бъдат от по-общо естество. Много от организациите на потребителите дават своя принос, също участието им в договарянето е изключително важно, но трябва да се определят приоритетите и след излизането на Обединеното кралство от Съюза. Хармонизирането, например, на данъчните въпроси също може да бъде обмислено. Темите, които са упоменати, не са изчерпателни, може да се разшири обхвата. Въпроса за развитието на селските райони трябва да получи по-голямо внимание в Омнибус. И приканвам всички да обърнат внимание на това. Надявам се, че ще имаме много добро сътрудничество с докладчиците в, сянки, така, в сянка, така че да можем да изготвим компромисни изменения, които да могат да бъдат подкрепени от всички. Ако сектора на селското стопанство е поставен под риск, това ще затрудни осигуряването на хранителните доставки. Въпросът тук е как да се използва съществуващата правна рамка, за да се улесни конкуренцията от една страна в селското стопанство, като същевременно се предвидят и някои облегчения за различните сълскостопански организации, особено що се отнася до кооперации и други обединения на фермерите. Очаквам вашите коментари, ще спря до тук и съм на разположение на всички ви. Господин Дантан, като първи от докладчиците в Сянка. Е, да бъ... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Тибор Шани за качеството на неговия труд, който се вписва, както и той каза, в продължението на работата през последните години на нашата комисия, независимо дали става въпрос за моя доклад, доклада на ЛАЕ, доклада и трите последни доклада. Но също така и доклада на господин Верман от е, края на 2016 година и комисията, която той е, председателства за работата на цялата верига. Искам да припомня, е, че съвета поздрави работата на господин Верман и всъщност ние предложихме именно това да се последва. Аз бих искал да предложа на докладчика да разширим нашите размисли и върху държавните помощи в селско-стопанския сектор, защото действително ако преди 2-3 години сумите наистина се повишиха, то разрешенията за бюджетите не бяха увеличени. Съответно, не е достатъчно ефективен механизма. Второто, което ще предложа е да се направи връзката с преговорите по Омнибус, които текат в момента, защото, господин председател, на този етап можем да кажем, че благодарение на интензивната работа между съвета и парламента, е възможно да се изключи всеки момент междуинституционално споразумение по всички тези въпроси за селските стопани и е, конкуренцията. Член 42 от е, договора казва, нека да напомня, че правилата за конкуренцията се прилагат към търговията на селско-стопанските продукти само до толкова, доколкото е, парламента и съвета могат да определят е, спрямо е, разпоредбата от член 39. И не трябва да обръщаме нещата, трябва да помним именно тази уредба. Искам да припомня на нашата комисия, че различните предложения са в повечето случаи предмет на междуинституционално споразумение. И откривам с огромно очудване, че в комисията има хора, които се опитват сега да удължат сроковете, а вече от 4 месеца парламента е направил тези предложения и ги е сложил на масата. И сега има някакви фантасмагорични изяви във връзка с това, което ние предлагаме. И нека да го кажа ясно, дълбоко съм шокиран. И мисля, че нашата комисия споделя този шок пред засягането на интересите на законодателя. Нека да напомня, че съветът и парламента представляват народите и ако службите на комисията не искат да чуят онова, което казват народите, то трябва именно ние избраните да решим въпроса. На четвъртата тристранна среща можете да разчитате на мен аз да спазвам линията на парламента. Комисията Верман е, беше подкрепена Предложенията бяха подкрепени от всички институции, така че парламента ще запази тази линия и ще трябва службите на комисията да се съобразят. Благодаря. Господин Фланеган има думата. Да, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дали можем да говорим наистина за конкуренция в случая? Мисля, че няма един пазар, в 28-те страни на Европейския съюз. Макроекономическата констатация е следната. Всички държави региони, например Китай, Бразилия, Канада, САЩ, всички добре разбраха, че трябва да увеличат собствения си бюджет в селско-стопанския сектор. Това беше и искане на кандидата Макрон, който поиска изключителна помощ от 5 милиарда за френското селско стопанство. Това е въпрос, който аз ще задам утре към комисара Хоган, защото има смесена комисия в Френския парламент и би било добре комисията Агри заедно с Европейската комисия да се опита да не да не насрочва 36 различни комисии по едно и също време. Мисля, че всяка държава се опитва днес да се защити и е крайно време да има стратегически европейски план. Става въпрос за суверенитета и за хранителната сигурност в Европа. Днес нелоялната конкуренция. се натрупва в международните преговори, например в Меркосур. И това е заплаха за нашето европейско селско стопанство и затова се връщам на встъплението си. Днес да се говори за един пазар или за конкуренция вътре в Европейския съюз е наистина просто е, празна дума и това е капан е, за селското стопанство в Европа. Благодаря. Посъл Де Кастро, Господин Де Кастро. Е, un sincero ringraziamento al collega благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на нашия колега Тибор Сани за отличната работа и благодаря, че става въпрос за всички тези свидетелства, които вече познаваме и господин Дантен го каза. Аз се присъединявам 100% към казаното от господин Дантен. Във връзка с Омнибус, Решенията бяха одобрени с мнозинство и тези решения се подкрепят от много от министрите на селското стопанство в Европа. Искам да се обърна към представителите на комисията и по-специално Генерална дирекция конкуренция. ако ние положим известно усилие във връзка с това много силно междуинституционално споразумение, което тази седмица може да бъде изключено, бих казал, че не би трябвало да има каквото и да било неприемливо. Тоест, днес имаме възможност да се споразумеем по много голяма част от точките, които представляват съдържанието на омнибус и това е волята на парламента. Сега, господин председател, няма да се връщам на темите, по които много сме работили последните месеци. Нивото на селско-стопанска концентрация днес изисква е, сериозно внимание и много силни инициативи от страна на селските стопани. Те трябва да могат да се организират и точно за това ние формулирахме предложения които в много голямата си част се съдържат именно в Омнибус. Днес желанието ни е, е селските стопани да не се разглеждат като олигархични картели. Обръщам се към комисията. От месеци говорим за това. Вече постигаме някакво споразумение и мисля, че тази седмица трябва да стигнем до едно положително заключение, може би не решение, но поне заключение за по-конкурентно способно селско стопанство, което може да се организира срещу секторната концентрация, която наистина е бич срещу много от селските стопани. Благодаря. Госпожа Мюлер, благодаря ви. Благодаря на Тибор за това становище, което ни предлага. И благодаря. Аз ще се изкажа от името на докладчика в Сянка Хуитема, но трябва да посоча следното. Тук мисля, че това, което казаха Пауло и Мишел, наистина става въпрос за позиция по а, омнибус регламента и трябва наистина да изкажем нашата ясна позиция спрямо комисията ЕКОН. Това, което е изключително важно е да обърнем внимание на веригите от хранителни продукти с оглед на политиката за конкуренция и всичко това трябва да го очертаем много ясно. От една страна стои предложението Омнибус, но от друга страна двете комисии, които отговарят за тази област, трябва ясно да излязат с позицията си по отношение и на селскостопанските въпроси, които се засягат с оглед на конкуренцията. Благодаря. Господин Фланеган има думата. Благодаря, благодаря Тибор. Аз мога да се сетя за някои членове на НП от моята страна, които ако прочета този доклад, ще напуснат Европейския съюз. Говори се за данъчно хармонизиране. Ще се спра на това малко по-късно, но те ще получат инфаркт, защото са ужасени от тази тема. Наистина е добре да се говори за по-голяма равнопоставеност и необходимостта от групи на производители, но една област на конкуренцията, която трябва да се засегне и това го споменах и на предишно заседание пред комисар Вестагер. Това е тема, където не трябва да се нарушават законите за конкуренцията, да се засяга конкуренцията и пазара, но същевременно това са правила, които се следват в много страни ситуация, в която на една територия е, производителя може да получи 1000 е, евро за хектар, а съседство е, производителя да получи 100 евро за хектар. И това не е защото един е по-добър от другия, а защото има исторически причини. Когато повдигнах тази тема пред комисар Вестагер, тя каза съвсем честно, че много малко знае по този въпрос. И мисля, че именно тази област, тази сфера в Европейския Европейския съюз се нуждае повече от това. Въпреки, че 17 страни биха получили това уравняване в края на този цикъл от ОСП, други не биха го получили и моята страна включително. Няма как да получим такава ситуация с капитализъм, в която едно, един производител получава 100 единици, а другия нищо. Няма как да продължим с подобна политика. Благодаря. Сега ще чуем представителя на комисията от Генерална дирекция конкуренция и от Генерална дирекция селско стопанство. Първо ще дам, разбира се, думата на госпожа Хенингс от Генерална дирекция конкуренция. Благодаря. Аз представлявам Генерална дирекция конкуренция. Много благодаря за това, че сте учели нашия доклад. Благодаря на докладчика господин Тибор Сани за проекто становището. Разбира се, отчитаме различните въпроси, повдигнати в това становище. И от гледна точка на комисията бихме искали да подчертаем, че работим и сме силно ангажирани да създадем едни правила за конкуренцията, които да бъдат възможно най-опростени за селскостопанските производители а, също така да се насърчава растежа и просперитета и по-високи жизнени стандарти. Мисля, че комисията е показала ясно това, както комисар Холган, така и комисар Вестагер, които в ресорните комисии на Европейския парламент са представили съответните инициативи, по които работим. Работим заедно а, и на техническо ниво. Що се отнася до омнибус регламента, може би няма да обсъждам на този етап, тъй като става въпрос за годишен доклад в областта на конкуренцията и с това ще приключа. Благодаря. Чудесно. Много ви благодаря. И ще дам думата отново на докладчика. Заповядайте. Uh, благодаря, господин председател. Много благодаря и на колегите, които се включиха в дискусията. Честно казано, както всички знаем, естествено е, че на този етап, и аз подчертавам наистина на този етап, докладът е наистина кратък, много сбит но след като чух бележките и коментарите на колегите, не, не, не виждам как през идните няколко дни или седмици могат да се, до, да се разширят някои от темите. Ще се върна към общата логика, общия подход в нашата комисия. Моят доклад ще бъде докладът на тази комисия в Европейския парламент. И аз наистина като докладчик съм отворен за всякакви бележки ако има някакъв конфликт, моята роля, разбира се, е да намеря компромис. И съм сигурен, че ще има компромис. Но, едно голямо но. Конкуренцията не съществува сама за себе си. Правилата за конкуренцията са насоки как да се организира економиката. И в рамките на економиката селското стопанство има изключително важна специална роля. И това няма как да пренебрегнем като факт. И на второ място, нещо още по-важно, наистина селското стопанство все още не използва всички помощи и ползи, които са предвидени по договор за функциониране на Европейския съюз. И наша задача е да видим как да се използват тези възможности в договора, в правилата и как по-добре да разберем конкуренцията в селскостопанския сектор, защото тя е много по-различна в сравнение с другите сектори. И накрая бих искал да отбележа, че през последните две години, две години и нещо, в този парламент вече сме установили, че конкуренцията не може да излезе отвъд социалния интерес на гражданите. Конкуренцията няма как да вземе надмощие над а, общата европейска биосфера, защото тя е много по-сложна в сравнение с селскостопанския сектор. И в този контекст благодаря на всички, които излязоха с конкретни приноси, коментари и Очаквам в, с нетърпение бъдещата ни работа по тази тема. Благодаря ви. Много ви благодаря. А, може би Генерална дирекция селско стопанство отново иска думата. Господин Гарсия, доколкото виждам. Поправки складаме до 16 паździernika. Благодаря. Нека да отбележа, че а, изменения могат да се внасят до 16 октомври, 13 часа. А, ще преминем към приемане на установището на 7 декември, а през а, януари 2018 година ще се разгледа в комисията ЕКОН. С това приключваме по тази точка. Благодаря сърдечно на докладчика, на комисията. Продължаваме директно към следващата точка от дневния ред, а именно финансови правила правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз. Тук отново ще разгледаме омнибус регламента. А, мисля, че всички са тук. Докладчика е тук в залата. А, разбира се, има и текущи тристранни преговори, които текат в момента. В, ние имаме нашата роля в този дебат. Госпожа Мюлер е наш представител там. И така, може би и най-добре да дам директно думата на колегите, които могат да кажат нещо по-конкретно по тази тема. и с оглед на текущите тристранни преговори. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, че не успях по-рано да дойда. Аз съвсем накратко ще ви представя информацията по тази точка с оглед на тристранните преговори по Омнибус а, по отношение на свързаните с а, общия бюджет правила 5 юли, 7 септември, 27 септември се провежда технически срещи в рамките на тези преговори. На 27 септември беше последната техническа среща, където се представиха някои от най-важните точки. На 27 септември все още не беше очертан ясен мандат. На 27 септември съветът и комисията представиха важните за тях аспекти по отношение на преките плащания, те посочиха това като много важен аспект. А, също така комисията очерта и възможните решения. А, също така това даде насоки и за идните а, технически срещи, а също така и за изчисляването на отделните бюджетни правила а, и за отделните територии, например до 600 хектара. Освен това, трябва да се вземе предвид и плащанията за пасища, за растениевътство и така нататък. На последната тристранна среща постигнахме съгласуваност за това това да се постигне мандат и за двете институции. По отношение на младите селскостопански производители има подкрепа от съответните институции да се разгледа тази тема. Освен това, в рамките на парламента протича дискусия за развитието на селскостопанските райони и след приключването на законодателния период. Тук не става въпрос само не става въпрос за някакво противоречие за отпускането на финансиране, но това трябва да се одобри и от а, новия парламент и новия мандат за следващата финансова рамка. Освен това, трябва да се позволи и допълнителното бъдещо развитие на селските райони. Тук, освен това, трябва да се посочи това и с оглед на преговорите по много, новата многогодишна финансова рамка на техническите заседания се очаква и ясната позиция на комисията, върху която да се работи. Но трябва да отбележа, че а, не можем да разчитаме само на една такава позиция на комисията. Трябва да излезем с ясна позиция, ясна визия за всички направления и очакваме комисията да бъде по-конкретна. По отношение на хоризонталните направления, мисля, че сме отбелязали, сме отбелязали добър напредък. Освен това, комисията трябва да даде ясна политическа стратегия с оглед на следващата многогодишна финансова рамка по отношение на единия вътрешен пазар, а, мисля, че имах, отбелязахме много добър напредък. Михаел Дантан а, имаше водеща роля в договарянето на позицията и представянето на позицията на нашата комисия пред Европейската комисия. По този начин Европейската комисия излезе с конкретни мерки за засилване на средствата, които се отпускат. Този регламент е много важен за европейския селскостопански сектор, за отделните производители, а също така от друга страна и за потребителите. Работим по текста на Европейската комисия. Очакваме през 2018 година тези преговори да приключат и смятам, че е добре, ако можем в този мандат да имаме конкретни решения и конкретни стъпки. Очаквам и това да бъде допълнително обсъдено. От гледна точка на парламента смятам, че имаме единна позиция, но в комисията има някои проблеми по отношение на позицията на генерална дирекция а, конкуренция. Доколкото виждам, няма колеги, които да са представени, но има колеги от Генерална дирекция селско стопанство. Може би трябва да се говори с председателя Юнкер, защото тук трябват правила, които да подкрепят и да защитават производителите, така че да се гарантира тяхната възможност на, за лоялна конкуренция. В заключение ще отбележа, че съм изключително благодарен на колегите Михаил Дантан, най-вече и на всички останали колеги от различните политически партии и комисии. Мисля, че много добре си сътрудничихме и а, следващия тристранен трио, тристранна среща трябва да бъде последната, но не съм сигурен, че ще бъде точно така, защото не знам дали комисията ще има готовност да участва или ще трябва да се организира организират и бъдещи тристранни преговори по тази тема. А, ние в а, парламента, в комисията Агри имаме много силен мандат, а комисията трябва да разреши вътрешните си проблеми и да излезе с ясна позиция по тази тема, за да може да продължат тези преговори. Наистина ще се опитаме да намерим най-добрите решения в интереса на селскостопанския сектор в Европа. За това наистина е много важно да продължи нашето успешно сътрудничество и очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря, господин Де Кастро. Grazie, Presidente. Già il collega Albert ha Благодаря, господин председателю. Мисля, че вече се чу всъщност какво се прави до сега. Трябва и да благодаря на генерална дирекция Агри за свършената работа до сега, но остават още няколко висящи въпроса и се надявам, че ще можем да превъзмогнем всичко това по повод на следващата тристранна среща и както чу, вече чухте, е, това ще се състои е, ния четвъртък на 12. Надявам се, че ще получим и подкрепата на Генерална дирекция конкуренция. И така, третата глава от Омнибус ще приключи. С обща позиция, съвет и парламент. И си надяваме така да няма допълнителни отлагания. Готови сме да преговаряме, готови сме да продължим да преговаряме. Ще трябва наистина всичко това да може да стане приложимо. Благодаря. Госпожа Санова. Най-напред е, искам да се извиня, тъй като когато пристигнах, презентацията беше към края си. Аз бях на заседание на комисията по рибарство и, нямаше как да дойда по-рано тук. По изменение второ, в което се говори за целите на ОСП и правилата на конкуренция. Обсъждали сме този въпрос, това изменение остава ли? нашето предложение би било да се придържаме към това изменение, тъй като то е изключително важно. И на второ място искам да кажа нещо по 69-то изменение, а именно запазването на пасещата. А, не зная дали те ще могат да кандидатстват за подкрепа от ОСП. И още нещо. Ние считаме, че трябва да работим за подсилване ролята на активните фермери. Това е моделът, върху който трябва да почива селското стопанство в Европейския съюз. В заключение искам да разбера какво е актуалното състояние и по друга тема. Ние не сме съгласни с онези предложения, насочени към използването на обществени средства за за частни гаранции за застраховане. Мисля, че трябва да има други предложения, които да се базират на обществени мерки, за да се гарантират доходите на фермерите. Не виждам други желащи да се включат в дискусията. Господин Дес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Микрофон за оратора. Аз запросвам представителя Диджи Агри. Не, първо ще дам думата на представителя на Генерална дирекция Селско стопанство. Заповядайте. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Искам да кажа няколко думи относно нашата позиция. Мога само да повторя казаното от господин Дес. Мисля, че е постигнат много добър напредък. При последните тристранни срещи, на техническите срещи, бяха изчистени доста от нерешените въпроси. Както докладчика, докладчиците в сянка знаят, сигурно мнозина от вас, комисията се нуждаеше от повече време, за да реши каква е позицията му по някои от измененията на парламента, които не са свързани с нашето предложение, например конкуренцията, екологичните мерки и други. Сега този процес е приключен е, и имаме нужната основа за конструктивни разговори в четвъртък по време на следващата тристранна среща, за да можем да приключим скоро време. Всичко е поставено на масата. Обсъдили сме нещата много детайлно и се надявам, че имаме добра основа трите институции да постигнат добър компромис по този пакет. Искам да подчертая едно нещо, свързано с времето. Ние сме част от целият процес по Омнибус. Нашите колеги работят по цялостния пакет, за да можем да приключим работа до края на октомври. Така че ние сме заинтересовани да приключим работата по нашата част, за да можем да допринесем за този по-широк процес. По всички теми, които бяха повдигнати от господин Дес, например, разширяването на програмите за развитие на селските райони, както и изявлението на Комисията за резерва за кризи. Сме съгласни с позицията на парламента. Господин Дес каза, че може да се направи нещо за програмите за развитие на селските райони, тъй като ситуацията не е много добра. Ние го отбелязваме, работим също и по текст на декларацията на комисията и ще ви го предоставим тук в парламента, за да можем да продължим работа на тристранните срещи и да приключим във време. Много благодаря. Радваме се от тези бележки. Господин Дес, благодаря ви. Като начало благодаря за конструктивния подход в нашата работа с комисията. Наистина, тук имаме а, понякога стълкновение на мненията, но това не е нищо ново. Наистина комисията е права, че успяхме да постигнем много голяма съгласуваност. Има и много теми, които се надявам да разрешим на следващата тристранна среща. Понякога нещата напредват с различна скорост в различните ресорни комисии в Европейския парламент и се надявам, че ще продължим успешно да работим. Що се отнася до въпроса на госпожа Родригес, може би е добре тук да да ми поясните допълнително вашия въпрос, защото не съм сигурен, че правилно го разбрах. Да, имате право, че ситуацията в държавите членки е различна. В Германия има възможност за застраховане на цели кооперативи и по отношение на такива застраховки не могат да се използват публични обществени средства. Трябва да се използват средства за намаляване на риска. Но съзнавам, че системите в държавите членки са коренно различни, но тук ясно трябва да посоча, че имаме категорична позиция на Европейския парламент и смятам, че тези преговори са насочени именно към позицията на Европейския парламент. Но ако имате някакви допълнителни въпроси, можем да ги доизчистим, да ги дообсъдим. Но отново подчертавам, че има заключение на Европейския парламент. А, така че ще ви помоля наистина да доизясните този въпрос, който поставихте. Много ви благодаря. Може би е добре на двустранна основа да доизчистите въпросите, които имате, като, които остават като висящи въпроси. Предлагам наистина на двустранна основа да ги доизясните. С това приключихме точките от дневния ред за днес. Утре започваме с гласуване. Започваме в 9 часа сутринта нашето заседание. И след това има и среща на координаторите. Благодаря ви, приятна вечер. Председателят любезно благодари и на преводачите, благодаря на комисията, приятна и спокойна вечер и до утре.